на закъсняли сме, но преди започването на нашето настоящо заседание се състоя съвместно заседание на нашата комисия и комисията по бюджетен контрол в друга зала, за да приемеме проекто доклада за финансовия регламент, управляващ службата за външни дейности. Приключихме с тези, с това гласуване. Сега преминаваме към наша, нашето заседание. Днес след обед, утре сутринта, утре след обед и четвъртък сутринта ще проведеме дългата традиционна сесия на гласуване на бюджета. Традиционно гласуване в рамките обаче на новата процедура, проистичаща от Лисабонските Лисабонския договор, тъй като по силата на Лисабонския договор всяка институция е, приема бюджета, има, във всяка институция има само едно четене. Така, започваме, започваме днес с разходите по статия 5, административни разходи, след това проекто проекто бюджета за другите институции, доклад Елга Трюпел. А утре сутринта ще минем към другия вид разходи. Както знаете, междувременно, както както знаят онези, които участваха в заседанието при затворени врата днес, все още са необходими разговори и преговори между политическите групи, за да постигнем разрешение. Тази сутрин е, проведахме заседание при закрити врата, за да могат и шпионите от другите институции да не разберат е, какво заговорничем им. И сега е, поздравявам с добре дошли законните представители на другите институции и сега давам думата на генералния директор по бюджета на Европейската комисия, който ще изрази позицията на комисията преди да започнем гласуването. Господин генерален директор, имате думата. Благодаря, господин председател ще се опитам и аз да се придържам към традицията и да бъде много кратък. Първо бих искал да изразя благодарностите на комисията за а, из, измененията, а, които преповтарят предложението на комисията в проекто бюджета. Комисията също така а, при, приветства насоките, които, на които набляга докладчика, по-специално за а, младите. А, също, също така а, отбелязваме особеното внимание, което отделяте на статия 1А и 4 и що се отнася до статия 4 и вашето предложение за Палестина – ще трябва да се намерят също така допълнителни средства за Пакистан. Знаете, че скоро ще се проведе донорска конференция и се очакват е, из, известни ангажименти до 2013 година, така че ще трябва да се намерят средства по това, по тази статия. Благодариме също така на членовете на комисията за това, че върнаха а, разплащателните кредити. Знаете, че комисията бе предложила а, суми, които бяха много от, а, точно разчетени. Благодаря също така на, на докладчика за това, че върна а, сумите, свързани с административните разходи, както и линиите за административна подкрепа на различните програми. Комис, комисията а, упражни автоцензура спрямо бюджета 2011 година, включително и при прилагането на договора от Лисабон, защото ние не поискахме увеличаване на личния състав, а дори има малко намалени. Въпреки това обаче, ако, ако трябваше господин пред, председател нещата да останат такива каквито си, това не само ще се отрази отрицателно на, функция, на функционирането на нашата институция, но няма да, няма да можем да е, прилагаме правилно разпоредбите от Лисабон. Съвета изисква нам, намаление с 374 постоянно постоянни служители и 157 временно наети. Това са много работни места, които се, чието закриване се изисква. Що се отнася до резерва, свързан с административните кредити, ще се върнем към това, за да можем да информираме помирителния комитет до къде сме стигнали. Ще се опитаме да предоставим необходимата информация, която ни беше поискана. Искам да кажа, че комисията продължава да извършва аналитичен преглед на личния си състав и е, информира парламента. Е, прави се през, пре, преструктуриране като е, допълнителни, допълнителния подкрепещ личен състав е намален с 2%. Три, елем, три елемента. Първо, да се намалят резервните средства, за да може комисията да функционира без да има, за да има приемственост в различните служби и да не се е, оттеглят някои приоритети. Второ, ако е, резерва, свързан с е, увеличаването на заплатите очаква решение на съда, то то в е, други области подобни резерви не могат да бъдат отпуснати, тъй като комисията би се сблъскала с много големи проблеми на управление на личния състав. Ако това стане, би трябвало да има и приемственост между е, от една страна линиите по резерва и съответ и е, това, за което те са предназначени. Е, някои е, резерви по линията на полит... европейската политика за е, европейската външна политика и политика за сигурност. Това са неща, които би трябвало да бъдат поправени в е, вашите предвиждания. Ние разгледахме възможността за изпълнение на някои пило, е, пилотни проекти, които ни предадахте преди лятото. Комисията би искала да, да продължиме пълно сътрудничество за, изпълне, за изпълнението на пилотните проекти, които бъдат избрани. Но преди помирението комисията ще предостави коригиращите разходи в областта на селско-стопанските разходи и разходите по рибарство. И също, също, същевременно ще представим и проекта за трите нови надзорни агенции по, по силата на, на законодателното споразумение, което неодавна постигнахме. Това са някои бележки от името на комисията в началото на сеанса на гласуване. Благодаря ви, господин генерален директор. Нещата са ясни и точни. Ние разбираме, че комисията е предвидила известни економии при собственото си функциониране и по-специално относно личния състав вследствие влизането в сила на Лисабонския договор. Ние отбеля, отбелязваме това, което споменахте за, за резерво за заплатите и след като вземеме някакво принципно решение по тези резерви, ако го направиме, то тогава ще искаме това да бъде отразено в е, с, в, е, с счетоводни ем, по счетоводен път. Благодарим ви за е, това, че смятате да, да ни да, да, подкреп, да, да подкрепите евентуалните пилотни проекти и дейности и съгласно традицията ще се получат коригиращи заявления в областта на селското стопанство и рибарството, както и коригиращ, коригираща проекта за трите надзорни агенции, които са, в момента се създават. Благодаря ви, а сега ще преминем към гласуване. Сега първо трябва да проверим дали можем да проведеме този вод. Тоест, дали сме се върнали заедно с картата си за гласуване, защото най-вероятно ще трябва да гласуваме с картата. Ето самата докладчица вече е забравила картата си. Сега, предлагам ви ще, ще говоря много бавно, за да не греш, да няма грешки и да знаем какво гласуваме. За, против. Така, за това започваме с документа. 4. Рап. Рап 4 от 28 септември 2010 година. Става дума, то е нещо като тетрадчица. Имате ли този документ? Имате ли този документ? Това, това е глобално гласуване по някои политически споразумения, което смята, смятаме, че сме постигнали някакво споразумение. Тоест има някакъв консенсус между по-голямата част от политическите групи. Така, този документ пред вас ли е? Според този документ на последните два реда и се обръщам към Гъран. Социалистите и демократите не са не могат да гласуват днес последните две линии. Те биха искали допълнително време, за да дообсъдат нещата с докладчика. Смятам, можем ли да смятаме, че можем да гласуваме останалите редове? Добре. В такъв случай трябва да гласуваме политическите приоритети. Можем ли да гласуваме амблок? Тоест, ще гласуваме цялата страница младежи, образование и така нататък. Кой е за? Благодаря ви. Против? Двама души са против. Въздържали се? Няма въздържали се. Координатора на ЕНП тук що разбра за какво става дума. Но усмихва се, значи е съгласен с това, което сме свършили до тук. Така. Сега глас, гласуваме хоризонталния подход към агенциите. Става дума за страници 2 и 3. Е, Юта Хао е нашия докладчик. Кой е за? Против. Двама души против, въздържали се. Един въздържал се. Един въздържал се. Ан иска да каже нещо. We've also voted the 4 million for the fish. Гласувахме също така и 4 милиона за агенцията по рибарство. Je comprends que nous aurons Добре. Що се отнесе до агенцията по рибарство, ще гласуваме тази точка отделно, когато се появи този ред. А, докладчика е съгласен, но просто ще го гласуваме отделно за Ан Йенсен и нейната политическа група. Просто ще, може, ще можете да, да кажете, че сме гледали, сме <coughs> гласували за тази агенция, а не заедно с другите малки агенции, като тази по въздухоплаването, е, безопасност на храните и така нататък. Сега, минаваме към трета точка хоризонтален подход към административно управление. Става дума за четвърта и пета страница. Гласуваме анблок. Кой е за, против? Въздържали се? Един въздържал се, двама против. Имаме голямо мнозинство. Приема се. След това хоризонтално изменение на докладчика, на докладчика основно увеличаването на заплатите с 1,85. Това е, както знаете, в съда в момента. Става дума страници 7 до 9 за Кой е за? ЕНП е против, така ли? Тогава нека да гласуваме по електронен път, за да са нещата по-ясни. Знаеме ли как да си служим с, с ураженията? Чакайте, сега не бързам. Добре. Започнете гласуването. Вижте дали има необходимата бройка във всяка политическа група и да няма допълнително гласуващи. Докладчика е за, така ли? Да, докладчика е за. Гласуването приключи. 22 за, 15 против, значи 23 всъщност за, 15 против, един, един въздържал се, приема се. Става дума за хоризонталното изменение, отнасящо се до увеличение на заплатите. Ceci s'applique à la Commission. Значи за комисията и за другите институции. Иск... Искате ли да, да, да гласуваме отделно за другите институции? Защото по, поначало би, би трябвало да е, нещата по, по, по, един и същ, по един и същи начин да бъдат различни. Да, независимо дали сме за или против, сме за и против за всяка отделна институция. Сега минаваме към следващото гласуване. Десета страница. Хоризонтална подход към статия 5, освен точката, която тук гласувахме за, против, един против, въздържали се, един въздържал се. Имаме мнозинство, приема се сега. Последно този документ става дума за страница 11, изменение, изследване и консултации за, против, въздържали се, един въздържал се. На практика имаме единодушие. Така, до тук. Добре. Сега, след като гласувахме тези принципни изменения, минаваме към разглеждане на статия 5. Така че сега много ви моля, вземете документа с всички изменения. Това при мене, това е в този вид. При вас нещата не са така прегледни, но става дума за едно и също. Тук дори има вече и резултат от гласуването при мен. Аз съм привилегирован. Така, става дума за администрацията. в английската версия. Това е страница 163. За мен е това е страница 163. Аз, аз знам за какво става дума, сега вие не знам. Може би... Господин Колино, имате някакъв проблем? Трябва да помогнем на господин Колино. Значи става дума за 163 комисия, освен на пенсии. Става дума за изменение 4762, който е включен в хоризонталното. Същото въжи за 4606 за това пък 45-51 не се включва в това. Докладчика е против, кой е за? Благодаря ви. Отхвърля се, приема, отхвърля се. Сега минаваме към 316 на економическата и парична комисия за против. против зелените и либералите, въздържали се, приема се. 42.21 на госпожа Балсани е включено. 43.63 става дума за бележките към 43.63 Inclusion of Measures да, управление на дълга и така нататък. Докладчика е против, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Сика. страница 164, за тези, които гледат нещата в английската версия. Не гласуваме 43-67, тъй като трябва да Нямаме още съгласие по е, New Pilot Project. 4747 е, е включено, същото въжи за 4605, но трябва да гласуваме 4532 на господин Еренхаузър. Кой е за, против, въздържали се? Следващите три изменения – 4604. Но трябва да гласуваме 4531. Докладчика е против. Кой е за? Против. Отхвърля се. Следващите изменения са включени 47, 45, 98 също и 467 също е, е включено. За това обаче, трябва обаче да гласуваме 45-50 на господин Еренхаузър, кой е за, един за, против, въздържали се, отхвърля се всички изменения от страница 166 са на практика включени. Не! Госпожа докладчика, да, виждаше ми се прекалено хубаво, за да е вярно. Господин Артун, какъв проблем имате? Господин Артунг, на страница 166. На началото на страницата. Става дува за 050101. Разходи свързани с персонала в активна заетост в областта на политиката по земеделие и развитие на селските райони. Сидония. Всички изменения на тази страница вече са покрити с изключение на изменение 406, внесено от Комисията по околна среда. Аз съм срещу внесената по него резерва и срещу коментарите. Добре, значи стоница, страница 166. Всичко е изключено, освен, както казва докладчика, изменение 406, което има и резерв, и коментар, обясняващ от <coughs> съставянето на резерва. Значи 406. Кой е за резерва плюс аргументи или коментари? Став, става дума за тютюнопроизводството, тютюнопроизводството. Фонд тютюн. За. Почнете гласуването. Гласуването приключи. 22 за, 15 против. Приема се. И никой няма право вече да пуши тук. Тоест, пушачите вече няма да получават субсидии. Сега, страница 167. 41.37 на господин Хартунг. Докладчика е против това изменение. Кой е за? Господин Хартунг е още един. Кой е против? Благодаря ви въздържали се, отхвърля се. 45-99 Еренхаузер, докладчика е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. 46.00 е включен, 45.48 трябва да се гласува, докладчика е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. Останалите три изменения са включени. Става дума за 41, 42, 47, 43. Сега минавам към следващата глава. Трябва да гласуваме 45-47 на Еренхаузер. Докладчик е против. Кой е за? Против. Благодаря ви. Отхвърля се. 47-40 е включен, 46-02 е също. Гласуваме 45-46. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 41-44 е включено, 46-03 също. Гласуваме 45-45. За? против, въздържали се, отхвърля се. Сега продължаваме. 41-46 е включено, 47-41 също, 45-93 също, 45-44 на господин Еренхаузер. Гласуваме кой е за, против. Благодаря ви. За да улесним нещата в рубрик в статия 5, господин Еренхаузър има изменение на, на всеки ред за намаляване с 10, 10% на всеки ред. Виждаме, че имаме едно и, едно и съща конфигурация на гласуването. Ако, разбира се, ако някой а, не е съгласен, а, ще ми каже, че

45-41 едно и също. След това Комисията по култура 283-284 са хвърли, са включени, 45-97 е включено, 285 също, 45-40 същото мнозинство, следващата страница Следващата страница е изцяло включена, освен 3502. Не, и 3502 е включено. Тоест цялата страница е включена. По същия начин цялата страница 173 освен последни това два реда, става дума за 535 от ЕНП. Тук има резерва. Докладчика е за. Кой е за? Против. Благодаря ви. Въздържали се за приемаме този резерв. 45-30 същото мнозинство. Става дума за господин Ерехаузер. Същото въжи за 46-31, но за това пък 627 е изменение внесено от либералите. По съответните докладчика ли иска думата? Искам само да обясня принципа. Внесени са серия от предложения за изменения по настоящите бюджетни а, редове. Предлагам да гласуваме против, но разбирам какво е посланието на тези изменения и то може да бъде включено в резолюция. Ако има такива предложения за изменения, обявяващи се за резолюция, то би ги приела, но няма да приема коментарите по бюджетните редове. Благодаря. Значи, ако добре ви разбирам, докладчика приема критиките, но вместо да бъде тук, това да влезе в резолюцията, която ще гласуваме е, в пленарна зала. Е, дали либералите ще, ще, ще изтеглят своето изменение предвид е, аргументите на докладчика и предложението за процедура? Госпожа Янсен. Не оттеглихме изменението, тъй като сме против начина по който се използват средствата. Запазваме а, възражението си. Добре, докладчика е против, кой е за? Благодаря ви. Въздържали се? Така че двете големи групи отхвърлят това изменение. Сега, още едно изменение на групата на господин Алваро. Става дума по друг ред. За същото или включи ли? Да, включва. Добре. Няма нужда, значи, да гласуваме следващото изменение. Искате да го гласуваме? Добре. Госпожо докладчик, имате дума. Мисля, че трябва да гласуваме и по изменението на господин Еренхаузер 631. Не можем просто е така да го подминем. Je vous demande pardon. Моля за извинение. Така, нека да първо да гласуваме 4353, което е в духа на 627, а след това ще върнем към изменението на Еренхаузер. 4353 докладчика е против, кой е за, кой е против, въздържали се, същото като за 627. 631, месье Еренхаузер. Така че след това 4631 на Еренхаузер пак е за намаляване е, на средствата, но тук намалението е по-различно, не е същия процент. Докладчика е против, кой е за? Един за, против, въздържали се. Благодаря ви. Сега минаваме към е, пилотен проект. 281 не се гласува, тъй като нямаме все още съгласие и споразумение. Сега минаваме към 309 за докладчика е против за не, електронно гласуване. Виждам, че има политически разногласия. Всички ли гласуваха? Един социалист в повече е гласувал. Трябва веднага да убием един социалист. Дали се самоуби междувременно? Добре. Така, сега вече нещата са ясни. Има 30 против, 12 за и един неясен социалист. 663 е включено, 42,28 също. Следващата страница, всичко е включено, не, не е включено. 405 за тютюнът. Вклю... Беше ли включено в предишния вод? Не, не. Става дума за друга употреба на тютюна, така че Юта. Да, това е от Комисията по околна среда. Става дума за втората половина на резервата. За същата основна кампания и за това нещата се покриват с първото ни гласуване, действително. Non, j'ai, pardon, j'ai compris. Donc, autrement dit. J'ai разбрах. Значи 4739 е включено, 247 също, но трябва да гласуваме 405 все пак. Докладчика е против. Кой е за? А, електронно гласуване. 405 електронно гласуване и да няма социалисти в повече, моля ви се. Всички ли гласуваха? 41 добре. 15 за, 25 против, отхвърля се. 423. резерв за ЕФСА. Докладчика е за. Кой е за? За агенцията ЕФСА. За, против. Кой е против? Социалистите, либералите. Но се приема странно, но така. Значи 423 се приема. 248 е включено, 45, 91 и 249 са включени, 45, 29 също мнозинство като предишните. На следващата страница първите три са, са вътре. 45-38 също. Следващите Еренхаузер, Ингеборд, Еренхаузер са включени. А, не, извинете, опитвам се да рационализирам нещата, но се връщаме. Връщаме се на 194-то на комисията Либе с коментари. Докладчика е за. Кой е за? Благодаря ви за свободите. Кой е против свободата? Възраз... Въздържали се по свободата? Един въздържал се. Приема се. 45-38. Същото мнозинство. 4760 е включено, 4235 е, става дума също за резерв. Докладчика е против. Кой е за? Ингет би трябвало да е за, но тя не е, пък я няма. Така че това улеснява нещата. Кой е против? Господин Сурян. Доколкото знам, това е включено, това е е, влиза в едно от измененията на ЕНП, ама не сме го гласували още това изменение. Няма, няма я в момента. Добре, гласувам. Така, значи започваме от начало. Става дума за 42-35. За, против, въздържали се, отхвърля се. Ако, им, ако има друго изменение, в което това да е включено, ще, ще видим по-нататък. Господин Еренхаузер, 4759, става дума за същото мнозинство, предполагам. Така, 519. Това е резерва на НП. Докладчика иска думата. Yes, Препоръчвам да гласуваме за това изменение. Трябва да предупредя обаче комисията, която го е внесла, че вероятно ще трябва да коригираме сумата, тъй като става дума за хоризонтално изменение. Предлагам да гласуваме за коментарите, а след това да гласуваме за конкретната сума. Предложението ми е чисто техническо естество. Така, значи гласуваме. Просто трябва да има допълнително уточнение на цифрите, след като се направят съответните е, анализи. Докладчика е за. Кой е за? Против. Аха. Айде, електронно да, да проверим по електронен път. Всички ли гласуваха? 20 за, 20 против. Отхвърля се. А не 21 всъщност. Да, да, не, да няма прекалено много ЕНП-та. Не, никога няма прекалено. Не, понякога има хора, които се появяват, никой не знае откъде са. Така. До, до, докладчика успя да наклони везните. След това 4236 на Гресле не е включено. Докладчика е против. Кой е за? Никой. Всички. Въздържали се. Няколко. Отхвърля се. 4589 също мнозинство, същото за 88, не 28, било по-различно. Тогава гласуваме 45, 28. Докладчика е против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 47, 58 и 57 са включени. Същото въжи за 45, 86 и 87. 45, 27 също мнозинство. Следващите три на Еренхаузер са включени. Същото въжи за страница 179. Всички изменения са включени, освен 45-26, кое, което пък е унези с минус 10% и знаем с какъв с какво мнозинство се приемат и минаваме към страница 180 и тук всичко е включено и включително и знаеме за измененията на господин Еренхаузер, дори 31.25 е включено, да. Минаваме към страница 181, 47.52 е включено. 42.34 има и трансфер и съставяне на резерв. Това е изменение на Греслер. НП иска да гласуваме първо изменение 514 преди са и Съгласни ли сте? Всички са съгласни. За това гласуваме изменение 514 на НП. Предполагам, че докладчика е за. Правилно ли предполагам? Да си каже докладчик. Става, за какво става дума за трансфера? Докладчика за ли е? Проблемът е технически става дума за последователността на гласуването. И първоначално в предложението за изменение беше направено степенуване по суми. Предлагам изменение 517 да бъде гласувано. Ако го гласуваме, то с това ще покрием и останалите две. Можем също така да гласуваме останалите две и след това 517, но това няма да е правилната последователност. Вижте, госпожо докладчик, предпо, предпочитате да гласуваме първо 4234 или 514? Аз предлагам 517, а след това останалите на практика ще отпаднат. Значи започваме с 517 тогава. 517. Няма, няма цифри. 517. Докладчика е за. Е ЕНП също. Кой е за? Против. Е, има все пак повече мнозинство за. Ако искате да провериме. Проверяваме 517. Не става дума за цифри, за суми, става дума за резерв. Всички ли гласуваха? Липс, липсват ми два гласуващи, един някой дреме. Приключваме гласуване. 22 за, 17 против. Приема се. Значи в такъв случай смятаме, че 4234 отпада. Така ли е, господин, госпожа докладчик? В 5.1.4 се съдържа един елемент, свързан с трансфер, т.е. има препратка към коментар, по който трябва да гласуваме отделно. Аз съм против, но все пак трябва да гласуваме по този коментар. Да, но първо трябва да гласуваме 42-34 преди 514. Това е, това е проблем аз. Аз казах, че, не, не, че трябва първо 514, първо, след това 42-34 и след това 517. Затова аз предлога, предлагах трансферите и, и след това друго станалите ще отпаднат. Ако приеме 514 обаче. А вие сте за 514. Да, не, против сте. Добре, 514, докладчика е против. Кой е за? Много ви моля, по електронен, гласувайте по електронен път, докладчика е против, кой е за? 514. НП. НП, много ви моля, гласувайте. Те... Всички ли гласуваха? Гласуването приключи 15 за 23 против. Е, отпада. В такъв случай трябва да гласуваме 42-34. Ема не отпада, не отпада след като 514 е е отхвърлено. Сумата пада, но трябва да гласуваме резерва по това изменение. Така, гласуваме е, не гласуваме сумите, а само резерва. Докладчик е против. Е... Кой е за? Много са против. Има един за. Въздържали се. Отпада. Отхвърля се. Сега, заплати 31, 25, 782 са включени специални съветници. Специалните съвети. Комисията може би иска да каже нещо. Става дума за изменение 4230 господин генерален директор. Господин председател, трябва да ви кажа, че ние ще продължиме да информираме парламента за попълненията на списъците, списъците на специални съветниците. Джеймс, аз подкрепям това изменение, защото е важно. Информацията, която се съдържа в него е важна. Добре, подкрепяте. В такъв случай ще гласуваме това изменение. Става дума за 42.30. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 512 е също пада 45-80. За същото ли мнозинство става дума? Това са измененията Мартин, 513 резерв. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 42-32 отпада. 45-37 със същото мнозинство. Следващите три пилотни проекти няма да ги гласуваме. За сега 47-36 е включено. 42-29 пък резерв госпожа Гресле. Кой е за? Никой против. Благодаря ви. Отхвърля се. 518 също е НП. Докладчика е за. Благодаря. Социалистите са против, но не са толкова многобройни и се приемат. 4579 се включва. 4536 е минус 10% и двете останали са прияти. Преминавам към следващата страница. Там имаме от Сидония едно искане, което е включено. И това въжи до 4639 от господин Ернхаузер. Става дума за резерви за разходи за сградите. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря ви. Въздържали се? С това изменението се отхвърля. Следващото е покрито изменения 46, 40 и 46, 57 са като 46, 48 и 53, както обичайно. След това 3 5 и 756 са обхванати. 46 и 54, 46, 55. Извинете, казва председателят. 465 господин Ернхаузер, тук нещата са се намалили, но има резерв. Това е малко по-различно, но все пак нека гласуваме 4654 за против. Въздържали се. Да, отхвърля се. И същото въжи за 4655. След това 515 от НП. Докладчика е против. Кой е за? НП. И Джеймс. Кой е против? Всички останали. Въздържали се. С това имаме мнозинство против. Отхвърля се. След това 42-31, нека изхождаме от това, че е покрито вече, нали така? Всъщност от това е тук позицията. С това преминаваме към останалата част от страницата. 186. Тук вече са покрити нещата. След това 187. Това са изменения, които вече са а, покрити. Цялата страница 188, Брюксел 3, Брюксел 4 <laughs> звучат като царски имена. Те вече също са покрити. Преминаваме на следващата страница. Люксембург 1, Люксембург 2, следващата династия и това е покрито. Преминаваме към 190-та страница. Мол. Не знам какво е това, но поне Франкфурт на Майн е покрито. След това имаме цара Карлсруе, на страница 191. Сидония има устно изменение. Uh, Става дума за устно изменение по линия 260123. Става дума за Европейското училище в Карлсруе. Тук е погрешна сумата. Вярната сума е 14 999 евро. Цифрата още веднъж 14 999 евро. а номерът на изменението е 4166. Беше проведена хоризонтална процедура по очертаване на приоритетите. Тогава бе включено и това Европейско училище. Може би сумата не ви изглежда много голяма, но ще има практически последици за засегнатите лица. Да, сега преминаваме към следващите. Нека гласуваме по устното изменение на Сидония. Кой е за този специален аритметичен подход? Против? Въздържали се? Благодаря ви. Приема се устното изменение. С това можем да кажем, че цялата останала част, касаеща Карлсруе и Мюнхен е приета. Останалата част от страница 191 е приключена. Преминаваме към следващата страница. Тук имаме малко по-екзотични имена, като Аликанте, Варезе. Всичко това също вече е включено. Берген, Кълхам е покрито. Това са децата на Юта, ако правилно съм разбрал. Бебетата на Юта. След това а, приносът на ЕС към европейските училища от тип 2, това също вече е покрито. Сега преминаваме към разходите за а, свързани с активно заетия персонал в областта. 42 и 35 тук има предвидени резерви Сидония. Предлагам първо да гласуваме по 516, внесено от НП. Ако това изменение бъде прието, препоръчвам да гласуваме в негова полза. Можем да преминем към 4384. Вот, дабор. И така, подлагам първо 516 на гласуване. Докладчика е за. Кой е за? НП, разбира се. Против. Социалистите и либералите са против, но това не е мнозинство. Въздържали се. Няма въздържали се. Значи имаме мнозинство за с това 42-38 пада. Можем да преминем към изменения за резерви от генералния директор, който не искаше да <laughs> присъства и напусна залата. Докладчикът е против. Кой е за? 4237. Въздържали се? Почти единодушно отхвърляне на това изменение. Тоест, генералният директор на дирекция бюджет а, сигурно ще се върне сега. Не е нежелан сред нас. Следващата страница. Всичко тук е вече покрито до... Не, току-що ми казаха, че Седония иска думата по изменението на господин Гайер 4305. Mais, mais elle va quand même parler. Est-ce Греша ли, че искате думата? 4305 изменение на господин Гайер, който присъства. Това, е, това беше техническа грешка. Искаме тук е, обосновките да бъдат е, гласувани като бележки, като забележки. Това е всичко. Е, Господин Гайер. Добре. Това бе обяснението на Сидония. На практика сумата е включена, но смятате, че обосновката може да бъде трансформирана в коментар. Препоръчвам да гласуваме против. Bon. Against. Окей. Qui Добре, кой е за? Кой е против? Благодаря, въздържали се. Това изменение се отхвърля. Следващите две, господин Еренхаузер, това е обхванато. Е, същото мнозинство. Долната част на страницата вече е включена. След това преминаваме към 45-34. Отново същото мнозинство. След това останалата част от страница 196 в английската версия. 196 стигам до ред искате ли думата? значи тогава 29.01.01, 47.34 вече е включено, но 42.33 става дума за трансфер и резерв. Докладчика иска думата. Oh става дума за 29.01.01. 4233 е свързано с изменение, по което вече гласувахме против за трансфер от един бюджетен ред към друг. Така че изменение 4233 вече е включено. Освен това, 514 според мен също пада. Тоест, искате да кажете, че 4233 вече бе предмет на гласуване, бе отхвърлено и 514 също. Значи не трябва да гласуваме по тях. Всички ли са на това? Мадам Хаук, ме Дали политическата група гледа нещата така? Госпожа Халк ми казва, че при 514 имало коментари, бележки, какво казва НП. Тя бе, е, НП всъщност днес е 514. Господин Гарига, изисква се гласуване и за бележката а, колегите. Само за бележката, нали? Само за нея става, но за 514. Гласуваме само по бележката. Това не е бележка трансфер, ми се казва сега. Нямало бележка. Тук може да гласуваме и за нищо. Но когато се гласува за нищо, възникват проблеми. Става дума за трансфер. А, няма да го гласуваме, ще спечелим време. Следващите а, две, два, два, двете други изменения също са включени със същото мнозинство и с това преминавам към 197 страница в английската версия на документа. На моята страница бих казал, тук всичко вече е обхванато, пенсиите, временните надбавки, обещетения и така нататък. Е, членове на семейство преживели, е, финансово зависими от тях роднини. А какво стана с изменение 329, е, внесено от Комисията по економически и парични въпроси? По 290101 страница 196. Изменение 329. Иликове. Сходихме от това, че вече е покрито. Благодаря ви. Окей, с това се връщам на на здравното осигуряване. Страница 198, Insurance Against Sickness, цялата тази страница е обхваната. След това 199 вече е включена с изключение на а, предложенията на господин Еренхаузер, но това е същото мнозинство. С това преминаваме към страница 200. 45-52, както обичайно мнозинството, с което е включено. Сега преминаваме към Хикс, Хикс или 20 римско е това. Какво е това? Значи Хикс, Хикс 010101. Звучи малко като агент 007, като Джеймс Бонд. Това са разходи за служители, които са активно заети. Персонал, работещ в институцията активно. Сега, току-що ми се казва, че 31-32 е покрито. Но има предложение на докладчика, която е, тя иска от 536 да, се, да има разделно гласуване. Това не е изискване от моя страна. Политическата група изиска отделно гласуване. Първоначално в изменението на НП се, съдър... се съдържаха пет различни условия за различни видове резерви. Те бяха обединени в един текст, но молбата на групата бе да се гласуват по-отделно. По 536. И така, трябва да вземем тук текста на изменението. Тук имаме пет параграфа, които трябва да бъдат подложени на разделно гласуване. Това се иска от групата на зелените. Всички готови ли са да гласуват по 536 първия параграф? Кой е за? Против? И така съжалявам. Щеше да е по-добре, може би, електронно гласуване. Значи, откривам електронното гласуване по първия абзац, по първия параграф. ЕНЕП не. Не знам какво иска е НП. Някои телефонират, за да получат инструкции. Всички гласуваха ли вече? Инге. Инге е тук. Така че един глас на НП може да отпадне. 22 на 18. Един въздържал се, приема се първия параграф. Аз вече няма да гласувам. Откривам гласуването. Моля, гласувайте. Гласуването приключи 21 за 18 против отново мнозинство. Трети параграф, може би с ръка сега. Кой е за? Благодаря, против. Съжалявам. И така, започваме отново електронното гласуване. Мнозинството не е същото. Откривам гласуването. Сега всички нека да гласуват бързо. Още веднъж. Дамян. Гласуваме в момента. Не сте задължен, но гласуването приключи. 19 за, 17 против. Приема се и третия параграф. Сега по четвъртия гласуването е открито. Барбара ни напуска. Нещо няма добра организация в залата. Всички гласуваха ли? Господин Силвестрис Гласуването приключи. 19 за, 21 против. Следващия параграф. Откривам гласуването. Госпожа Янзен, поискахте думата. Nous sommes dans le dernier paragraphe. Сега ние сме на последния параграф в момента. При бележките за изменение 536. Четвъртото бе отхвърлено, първите три бяха прияти, сега сме на последния. Гласуваме. Гласуването приключи. 19 за, 21 против, няма въздържали се. И така, първите три параграфа бяха прияти, последните два бяха отхвърлени. Един бивш депутат, заместник председател на парламент, се присъедини към нас не за да участва, за съжаление, в гласуването, а просто за да ни демонстрира своя интерес за дейността на комисията по бюджет. Много благодарим за това. И така, 555, за съжаление, не е включено. Тук има много изменения. Само едно а, гласуване ще направим тук. Става дума за резерв за многогодишната финансова рамка. Докладчика е за, но има различни мнения. Моля да гласуваме. И така, 555, докладчикът е за, повтарям. Откривам гласуването. И така, гласуването показва следното. 22 гласа за, 18 против. Доста близък е, конкуриращ се резултатът. Останалите са включени. И така преминаваме към 201 страница в английската редакция. След това страница 202 Преминаваме към 537. Предходните изменения са покрити. Отново става дума за резерв. И логиката е 537 да се третира по същия начин, както предните, но вие може да вземете и друго решение. Гласуваме по 537. Какво е това? Е, извинете, аз съм прескочила една страница, тук ми се казва. Да, извинете, нещо много бързо напредвам. 536 и 5, 555 още веднъж. Става дума за заплати и обещетения. Предполагам, аз предположих, че това се е покрито от гласуването, което проведохме, но госпожа докладчика казва, че не е вярно. И така, Хикс Хикс 01010101. И така, 536 и 555. Разликата е в тези допълнителни 01 това е заглавието. Преминаваме към подзаглавието или подразделите. На мене ми се стори, че е, тук е, нещата, цифрите съвпадат с предходни, но не е така. И така. И гласуваме 536 на страница 201. Тук трябва да гласуваме по една сума, но трябва да внеса устно изменение. И така, три резерви бяха приети, пет бяха отхвърлени. Седем милиона и 500 хиляди по 536. Аз съм за. И така, само едно гласуване. Едно единствено гласуване тук. Но 536, но в резервата няма да се заделят 12,5 милиона, а 7,5, нали? Така, това е изменението. Да. Гласуваме електронно, защото е много близък резултата. Гласуването приключи 22 за 16 против. Изменението се приема. 555, госпожо докладчик. Тя е за. Всички за ли са? Кой е за 555? Електронно гласуване ще направим. Откривам гласуването. приключи. 22 за, 16 против, 2 въздържали се. Същото мнозинство, отново мнозинство. И сега вече можем да разглеждаме останалата част от страницата като включена и сега преминавам към 010102 и директно към 537, защото другите са включени. Тук отново има предвидени резерви. Става дума за информация и разни или други. И така, 537, някакви коментари, а, бележка, извинете всъщност, и долу на страницата 537 цифрите. Логично е, може би, тези две изменения да се гласуват заедно. И така, ние гласуваме за двете 537. Гласуваме по електронен път. Откривам гласуването. Докладчикът е за. Моля, гласувайте. Аз няма да участвам в гласуването. Гласуването приключи. 19 за, 20 против. Това означава, че двете изменения се отхвърлят. Госпожо докладчик. Се Следващото, 20-20, също е отхвърлено. Няма друг. няма друго решение. Аз мога да гласувам вместо вас, по ваша инструкция. Гласуването не е тайно. Как да процедираме от тук нататък? Всичко е покрито на следващата страница, включително външния персонал, външния, външните служители. След това отиваме на а, служителите на договор, след това командированите национални експерти, след това външните служители. 520. Същия проблем отново две изменения. 520 а, един път цифри, един път бележка, докладчика е за, гласуваме. Аз ще гласувам също вместо докладчика. Откривам гласуването. Закривам го. 19 за, 20 против. Всички гласуваха ли? Значи се отхвърля и двете изменения 520 амблок се отхвърлят. След това 31, 32, 31, 33 са покрити. Сега трябва да се гласува по 259. Това са условията за разрешаване на резервите в тази категория. Докладчикът е за. Кой е за? Геран. Voting on here. We have to agree Коя, коя, коя точно сума гласуваме? В е, измененията се предвижда резерв от 4 милиона, докато в коментарите се пише при какви условия. Не ста, в момента не гласуваме цифрите. Нали така, госпожо Докладчик? les chiffres ont déjà été couverts par un amendement général. Тези цифри вече бяха покрити от а, общото изменение, но а, няма, не и бележките. Бележките не са покрити. Проектът бюджета е нещо отделно. Става дума за изменения в рамките на комитологията. Тоест, проекто бюджета трябва да се гласува отделно. Става дума за тези резерви и по-конкретно колко, каква сума ще влезе в тях. Ако правилно съм разбрал казаното от Гъран, ние гласуваме по това и то едновременно по бележките и цифрите, освен ако не е поискано разделно гласуване, но мисля, че не е, така че гласуваме едновременно. Госпожо докладчик, така ли е? That... Съгласна съм с Гаран. Според мен сумата от 4 милиона е несъразмерна. Поне доколкото разбрах казаното от него. Трябва да гласуваме по тази сума. Разбирам какво имате предвид, като твърдите, че тя е несъразмерна. Според мен тя трябва да възлиза на 2 милиона. И внасям това предложение за изменение, което предлагам да прогласуваме. И така, устно изменение, чиято цел е за резерва да предвидим 2 милиона с бележките, с коментарите за отмяна на резервите, които са внесени писменно. По това гласуваме. Може би ще се очертае голямо мнозинство, надявам се. Кой е за, против? Благодаря ви. Въздържали се. И така устното изменение се приема. а 4504-4505 казаха ми, че трябва да чуем. Uh, има две изменения, внесени от Зебер 4504 и 4505. Трябва да уточня, че трябва да гласуваме по коментарите за линията за бюджетния ред, извинете, за проучванията. общи изследвания, координирани от независима платформа от европейски експерти с цел осигуряване на необходимото ниво на гражданска защита в Европа. В рамките на тези изследвания трябва да се извърши оценка на потенциалните рискове и опасности на съществуващите концепции за сигурност, както и на мерките за сигурност в съответствие с принципа на субсидиарност сравнително проучване за основните планове за управление в Испания, Обединеното кралство, Полша и други държави с цел осигуряване на паневропейска перспектива в областта на управление на водите. Предлагам да гласуваме за текста, който прочетох току-що и тези две изменения да бъдат добавени към бюджетния ред за проучванията. Okay. И така можем да гласуваме едновременно по двете изменения. Успяхте ли да проследите казаното? Кой е за? Против? Въздържали се? И двете, двете изменения са приети. Продължаваме с изменение 259. Най-долу на страницата става дума за заседания на комисиите. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Можем тогава да започнем с изменението на господин Зебер 4504 и 4503. Всъщност те са покрити, нали така? Направих устно предложение за изменение относно коментарите. Трябва обаче да гласуваме по цифрите. Предлагам да гласуваме против. Добре. Значи гласуваме като докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Благодаря ви. Тези две изменения се отхвърлят. След това по, по, по останалите изменения на тази страница, те всички са покрити, включително и следващата страница 207. След това се прехвърляме на страница 208 тя също е включена. Остава ни едно последно изменение. Чудесно. 734. Гьоран, сега ли искате в тази форма да го подложите на гласуване или да го отложите за окончателното гласуване? I, if I... Готови сме да гласуваме по това изменение. Не знам дали другите групи са готови. Според мен то е важно от политическа гледна точка. тъй като подготвя обсъждането на толкова важния въпрос за въвеждането на данък върху финансовите транзакции. Това е сред приоритетите на Белгийското председателство, ще бъде и сред приоритетите в рамките на срещата на Г-20. Затова смятам, че трябва да го прогласуваме. От вас зависи. Ма, ма препоръчвам следното. Нека отложим гласуването за окончателното гласуване, Йоран. Цялостния пакет е много важна тема. Геран Ферм ни напомни това. Става дума за един принципен дебат, затова бих предложил да не гласуваме по това изменение. Ще го включим в, в окончателното гласуване. Господин Салвадор. НП взе позиция по отношение на изменението в... Ние искахме всъщност разделно гласуване по този въпрос в окончателното гласуване. Все едно ние дали сега ще се гласува или по-късно. Важното е обаче да го подложим на разделно гласуване. И така, ще използвам своята свобода на преценка като председател и няма да подлагам на гласуване сега това е изменение. Ще го направя по-късно. По-късно ще го подложа на гласуване. А, смятам, че тъй като в момента става дума за предложение, което е от голямо политическо значение и което би породило много важни политически и правни проблеми и е част от общите преговори по пакета, който искаме да внесем в, на пленарно заседание във връзка с преговорите в съвета на министрите. За мен би било по-добре, ако това предложение бъде включено в една цялостна картина. Така че няма да гласуваме непосредствено. А, с това а, рубрика 5. Enfin, nous poussons un soupir de soulagement. За сега само въздъхваме с И мисля, че на този етап можем да поздравиме докладчика, да благодариме на членовете на комисията и за да не губим време, да минеме направо към други институции, ако госпожа докладчика е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 Обикновени пътни разноски. Alors, nous allons nous... Отново има изменения на господин Еренхаузер с, за намаление от 15% на всички бюджетни редове. Така че аз ви предлагам, както при предишната статия, просто да гласуваме веднъж и след това да считаме, че а, ще имаме все едно и също мнозинство. Разбира се, ако става дума за подобни изменения. Ако има по-различни изменения, ще ги гласуваме отделно. Съгласни ли сте, госпожа докладчика? 46-19. Докладчика е против. Кой е за? Шумерси, Абстенсион. или est Отхвърля се. 2002 Трюпел за против въздържали се Приема се с единодушие. Поздравления за докладчика. 46-28 със същото мнозинство. 41-11 Хартунг за, против, въздържали се. Отхвърля се. Господин Хартунг е внесъл редица изменения за съкръщаване на средства. 41.12 от 10.90 и 41.12 по 10.91. 2009 Трюпел за, против, въздържали се, приема се. 2001 Трюпел за, 2001 Трюпел. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 2001 Някои колеги в Люксембург ще се зарадват на този резултат. 12.00 За, против, въздържали се, приема се. 20.01 Трюпел За, против, въздържали се, много въздържали се. 20-10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имаме и искане за компромис. Има компромисно изменение по 2052. цитирам документа, с който започва с компромисно изменение 2051. Да, разбрах. Имаме и още една папка с документи която съдържа компромисните изменения. Те са 7 на брой. 2051, 2054, 2056 и 2251. Седем на брой са. Имате ли всички този документ? Благодаря, господин председател. Мисля, че е по-лесно да се гласува първо компромисните изменения и след това да се върнем към другите. Да, прав сте, прав сте. Може и да гласуваме амблок компромисните изменения. Чудесно. Non, pardon, pardon. James. Uh, well, as I've only just had a look at мисля, че би било добре да ги гласуваме по-отделно обаче. Особено 25.5. Това са средства за проучвания в областта на европейската история. И мисля, че трябва да се доизясни за какво ще бъдат инвестирани тези средства. Да, може да се отложи изпълнението на проекта. Тогава ще гласуваме отделно за 25.5 и анблок за всички останали компромисни изменения. Гласуваме за 25.5 за. Докладчикът е за. НП е про... за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме анблок всички останали компромисни изменения за, против, въздържали се, приемат се. И сега ще ни е по-лесно. Преминаваме към големия документ. 41.13, внесено от Хартунг, същото мнозинство, както и преди. 20.12, включено ли е? Трябва да гласуваме 20.12 за, против, въздържали се, приема се. 4209 е включено. 4209 4114 също. 566 също. 4115 и 4135 са внесени от Хартунг. Вече гласувахме по тях. 4318 не е включено. Инге иска да гласуваме. Искам а, да отменим а, тези изменения. Искам да заличим коментарите по тях. Енге иска да гласуваме по коментарите. Докладчикът. Докладчикът е за това предложение. Кой е за? Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Мисля, че всички представители на НП могат да гласуват в момента. Край на гласуването. 21 за, 18 против. Приема се. Шестотин и осем за, против, въздържали се. С малко мнозинство 20.03 за, против, въздържали се, приема се. Четиридесет и едно шестнайсет, четиридесет и едно седемнайсет и четиридесет и едно осемнайсет са внесени от Хартунг. Двайсет нула осем. Докладчикът е против. включено е в компромисното изменение, така ли? Не. Резерви за извънредни ситуации. Двадесет нула осем. страница. Кой е против? Всички са против. Въздържали се никой. Отхвърля се. 563. Докладчика е против. Кой е за? Против. Благодаря ви. Отхвърля се. Резерв. Разширяване 2012 на докладчика. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 46-29 се същото. Хвърля се. 20-13. Други допълнителни. 20-13 на докладчика за против. Благодаря ви, въздържали се, приема се 564 на Докладчика е за, против, въздържали се, приема се. Alors, sur le chapitre 20-26. Euh, Докладчикът иска първо да гласуваме за 5-6-8. За? против, въздържали се, приема се. Останалите падат, нали така? Шестотини седем от зелените за, против, въздържали се, приема се. 607 за, против, въздържали се, приема се. Обзавеждане 2004. Докладчикът е против, за, против, въздържали се. Петстотин и седемдесет. Благодаря, господин председател. Оттеглям изменение 570. 570 оттегляно. Така че няма да има изменение по обзавеждане. Техническо оборудване. НМП продължава да настоява. Докладчика е за. Кой е за? И Против, въздържали се, приема се. Превозни средства. 491. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Телекомуникации. 488. Кой е за? Против. Прием. Въздържали се. 2005. Пренасяне. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ще имаме, значи, средства за пренасяния към Брюксел или Страсбург. Номер 300 4637 от Еренхаузер 489 за против, въздържали се, отхвърля се. 4634 госпожа Йенсън. Според нас това е едно чудесно изменение. Бихме искали, разбира се, господин Бузек да ни предостави достатъчни средства за разточителни разходи, за приеми и представителни разходи. Либералите се обявяват в подкрепа на 4634. Това е предложение за намаляване на разходите. Кой е за това изменение? Докладчикът бе против. Кой е против? Въздържали се? Социалистите се въздържаха. Това бяха единствените въздържали се. 490. Докладчикът е против. Кой е за 490? Против? Същото мнозинство и същите въздържали се по същите причини, предполагам. Ред 3048, 2014. Кой е за 2014? Против? Въздържали се? 2014 се приема. Ред 3049 разходи за услуги на пътническата агенция. 2006 за, против, въздържали се, прием. Приема се.

вече се гласува. Госпожа Трипел. Мисля, че трябва да гласуваме само по бележките. Джеймс. Това изменение е част от пилотен проект във връзка с дългосрочно планиране това не е ред, който се използва прекомерно, така че бих предложил да гласуваме за. Става дума за 485. Гласуваме 485. Джеймс се обоснова, защото сме за, за, против, въздържали се. Отхвърля се, за съжаление. Двадесет петнайсет, Трюпел, за, против, въздържали се, приема се. 486 за против, докладчикът е против, въздържали се, Отхвърля се. Център за посетители 3243. Изменение 2007 за цифрите. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 2016 само бележки. Докладчикът е за. За, против, въздържали се, приема се. 41.20. Изменение внесено от Хартунг. Отхвърля се. 2017. Само коментари внесени от Трюпел. За. Против. Въздържали се. Приема се с мнозинство. Дори единодушно парламентарен телевизионен канал 4121 и 4643. Мисля, че те и двете са включени в компромисното изменение, господин Хартонг. Искам да гласуваме по 4121, ако е възможно. Да, разбира се, ако желаете, казва председателят, но доколкото разбирам, всички тези изменения са включени в компромисното изменение. И така гласуваме 4-1-2-1. Кой е за? Вероятно е господин Хартунг да е под... гласува в подкрепа на собственото си изменение. Кой е против? Въздържали се? Благодаря. Отхвърля се. 4-1, 2-1 се отхвърля. Всички други изменения по този ред а, са включени. Става дума за 569. Искаме да го изтеглим, да го оттеглиме. Оттегля се. Затова 447 обаче остава. Докладчика е за. Кой е за, против, въздържали се? Отвърли се. Le 4-3-5-0. Докладчикът е против. Кой е за? Либералите са за. И не само либералите. Доста странни съюзи се сключват тук. Електронно гласуване по 4350. Моля да гласувате. НП е против, нали така? Сидония също е против. Край на гласуването. 31 гласа против, 7 за. Странен резултат. Отбелязваме, че 4350 е отхвърлено. 2018 за, против, въздържали се, приема се. Две изменения, внесени от господин Хартунг и господин Еренхаузен по ред 402, по които има едно и също мнозинство. Изменение 4122 и 4646. Следващият ред – помощи за европейски политически фундации. 2011, извинете, парламентарно съдействие за, против, въздържали се, отхвърля се. 46-17 се отличава от останалите или не? Идентично е с останалите. Не, всъщност не е. Отличава се от останалите внесени от господин Еренхаузер. Трябва да гласуваме по 4-6-1-7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 499, внесен от консерваторите и реформистите, докладчикът е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. 643, внесен от либералите, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, 604 е идентично с 643. С това вече е включено. Всички тези изменения се отхвърлят. Стигаме до Съда на Европейския съюз. 22.00. Извинете, пропуснах съвета. Има ли съветът въобще нужда от средства? И така, реда разходи за съвета. Разходи за командировки на секретарията на съвета. Ще гласуваме анблок. Кой е за изменението на господин Еренхаузер? Благодаря. Против? Въздържали се? Измененията на господин Еренхаузер се отхвърлят анблок. С това прогласувахме измененията за разходите за съвета – и преминаваме към съда. 22.00 вече е включено. Същото въжи и за 4203. Следващото е 2200, което също е включено. 4203 също, това е ясно. 4203, мнозинството е против. По реда за пенсиите 22.00 и 4203 са отхвърлени с мнозинство. Следващото е на господин Еренхаузер. Провизии 2200 е включено, 4203 мнозинството е против. Следващия ред е длъжностни лица и срочно наети служители. Трябва да гласуваме по 2207. За, против, въздържали се, приема се. Ред 120. Възнаграждения и други права. Измененията вече са включени. Компромисно изменение 2251 също вече е включено. 2201 е включено. Трябва да гласуваме по 2206 перата за Кроация, за Харватска, извинете, за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към следващата страница. 22.00 вече е включено. 22.01 също, но трябва да гласуваме по 22.06. Нямаме ли предложение за изменение за Харватска? Да, значи винаги, когато има изменение свързано с Харватска, ще допускаме, че там е едно и също мнозинството. Кой е за 22.06? Против? Въздържали се? 22.06 е прието. 4203 пада. 142 е включено. Заплащане на извънреден труд. И това се случва, да трябва да се заплащат извънредни часове. 22.00 е включено, 4.2.03 е отхвърлено с мнозинство. 12.04. Е редът са права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение. 22.02. За, против, въздържали се, приема се. 4203, мнозинството е против това изменение. 143 е включено, няма да гласуваме по него. Ред 1220, 4203, внесено от господин Хартунг, мнозинството е против. Ред 122, 2200 е включено. 2203 е компромисно изменение. Кой е за, против? Въздържали се? 2203 се приема. Другите две по този ред падат. Минаваме на 14.00. Други служители. Изменение 2200 би трябвало да е включено. Да. 4203. Мнозинството е против него. По 4203, по ред 1404, ситуацията е същата. Мнозинството е против. Това въжи и за следващото изменение по 1405, както и за изменението по 1406. С това минаваме към ред 149. 22.00 вече е включено. 4203 също. Същото въжи за измененията по 1610, 1612 и 162. 16.30, 16.32, 21.00. По 21.00 имаме изменение 22.04. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващото изменение е идентично. Също се приема. 22.05 за, против, въздържали се, приема се. Следващото изменение е идентично. Мисля, че по редовете за Европейската сметна палата всички изменения вече са включени. По реда за мисиите има изменения от господин Еренхаузер. Сметната палата трябва да е доволна. Ще разполага с достатъчно средства. 804 социалистите е отеглено. Десет нула четири. За. По ред 2400. Въздържали се, приема се. Следващите две падат. 1008. е оттеглено. 806 е оттеглено, 811 също е оттеглено. 2401, внесен от Хелга за, против, въздържали се, приема се. 2403, ред 12, длъжностни лица и срочно наети служители. Това е друго изменение за, против, въздържали се, също се приема. Ред 1200, възнаграждения и надбавки. 2402. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 2403. За, против, въздържали се, приема се. С мнозинство. 2404 е включено. 4204. 7 885 и 807 са включени. 2403 трябва да прогласуваме за, против, въздържали се, приема се. Минаваме към ред 129. Изменението внесено от Хелга се приема. 24.03 от Хелга за, против, въздържали се, приема се. Двадесет и Хелга за, против, въздържали се, приема се. 2404 е оттеглено. 2405 Хелга за, против, въздържали се, също се приема. Социалистите оттеглят 814 разноски за командировки. Изменението също се оттегля. Минаваме към ред 2001. 4204, внесен от Хартунг. Позната ни е процедурата 2407 за, против, въздържали се, приема се. 2407 за, против, въздържали се, приема се. Ред 2100, 2406 Става дума за нови постове, за, против, въздържали се, приема се. 2408 за, против, въздържали се, приема се. 808 Телекомуникации. 2408 за. Против. Въздържали се. Приема се. Осемстотин и 16 е оттеглено, 109 също. Преминаваме към обзавеждането. 24-10 за, против, въздържали се. Госпожа Андреасен явно не желая новите служители да имат обзавеждане. 813 пада, 214, ред 214, 2408 за, против, въздържали се, приема се. 805 е оттеглено от социалистите. Изменението по 2546 също е оттеглено. 2548 устен превод. 4204 ни е познато като процедура. Следващото е 810. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. 810 е прието. 802. По реда комуникация. Докладчикът е за. Кой е за? А доколкото разбирам, това изменение е оттеглено. 802 по ред 2600. Минаваме към Комитета на регионите. Изменение внесено от госпожа Трюпел. 2502. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващото също е включено. 735. Ред 12. 2504 за, против, въздържали се, приема се. 2500 коментари от Хелга за, против, въздържали се, приема се. 12.00. Редът възнаграждения и надбавки. 25.01. За, против, въздържали се, приема се. Извинете, 2503. Сега малко ще се затрудним. 2501 вече е включено. 2503 ще трябва да го гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 2504 за, против, въздържали се, Приема се. 4197, внесено от Хартунг. 736 е оттеглено от социалистите. 737 и 783 са включени. Преминаваме към ред 1204, 2505 внесено от Хелга. За, против, въздържали се, приема се. 818 пада. Ред 129. Изменение 2506 за, против, въздържали се, приема се. 738 е идентично и за това пада. Преминаваме към реда друг персонал. 14.00. Трябва да гласуваме само по второто. 25.07 за, против, въздържали се, приема се. Всички останали са включени. Ред 1402. 2508 за, против, въздържали се, приема се. 740 с това също е включено. 1404. Изменение 2509. За. Против. Въздържали се. Приема се. 1405. 741 пада. Следващият ред 2510 за, против, въздържали се, приема се. 742 пада. Ред 1612. Изменение 2511 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 743 пада. Следващият ред 4199, внесено от Хартунг, се отхвърля. Ред 2102, изменение 2512. За, против, въздържали се, приема се. 744 с това пада. 2513 за, против, въздържали се, Приема се. 745 пада. 2514 е следващото за, против, въздържали се, приема се. 746 пада. Следващият ред 2515. Отново Харватска. Но този път под формата на наблюдатели. От секретарията узнах, че тук трябва да изчакаме, докато наблюдателите бъдат прияти от парламента. Кой е за 2515? Против? Въздържали се? Приема се. Следващия ред 2542. Изменение 2516. За? Против? въздържали се, приема се. 747 пада. Ред 2600. Изменение 2517 за. НП спи. Тогава ще гласуваме без тях. Въздържали се. 2517 се приема. 748 пада. Следващият ред 2601 за, против, въздържали се, приема се. Всички останали изменения са включени. Това са измененията по ред 100 и ред 103. С това преминаваме към ред 12.00 и 14.00. Четири две нула пет изменение на господин Хартунг. Трябва да гласуваме за 27.01 за, против въздържали се, приема се. Ред 11.00. Първото изменение е включено. Трябва да гласуваме обаче със следващото 27.01. 27.01 за, против, въздържали се, Приема се. Всички останали изменения по този ред са включени. Ред 2013, изменение 4201. Мнозинството е против. Обръщам страницата и виждам, че сме приключили. Чудесно. Но за... а, не сме приключили. Защо? Ще ще приключим с две изменения, които са ви били раздадени отделно. Става дума за изменения към статия 10. Всъщност става дума за една нова бюджетна статия, която се е, е създадена за функционирането на службата за външна дейност. Две са измененията. Едното. А, не сте ги раздали така ли не са раздадени? Не, трябва първо да проверим дали всички разполагат с този документ, защото са били, би трябвало да са раздадени в началото на а, заседанието. Някои може би са си ги загубили, забутали. Заместни председатели сте се карат помежду си в момента. Сега има две изменения. Хелга Хелга ли е, е са автори на тези изменения? Хелга и, си, и Сидония. Нека да ни една от двете да ни обясни за какво, как, какво включват тези изменения и ще гласуваме амблок. Сидония Хелга, кой ще обясни? Който иска. Ще се опитам да обясна. Тези две изменения които ви бяха раздадени, са свързани с дейността на Европейската служба за външна дейност. Едно от тези изменения е всъщност съвместно за статия 3 и 10. Тук то, се, то е включено в заглавието и това изменение следва искане от, на АФЕТ за бюджетен ред 1901 1901. Да повторя ли? Става дума за е, разходи по е, за личния състав към генералната дирекция. Това е изменение е, има за цел създаване на резерва, свързан с очакването комисията да предло... направи предложение за трансфер на личен състав от Релекс към службата за външно действие и към звеното за реагиране на кризите. Става дума за плати ангажименти от страна на Лейди Аштън. Става дума за 1 милион 370 хиляди евро. Това са средства, които не, не, са, не идват от никъде. Просто това са средства за около 70 работни места в или 17. 17 работни места. И а, мисля, че по този въпрос бихме могли да говорим допълнително с Лейди Аштон. Т.е. това изменение ще, ще я накара да говорим отново. Благодаря на Сидония. Благодаря на Сидония. Искам един въпрос. На едно място се говори за 18, на друго място за 17 работни места. Не е грешка, така ли? Аз обясних че е, аз говорих за едното изменение, но има и друго. Може би да мина към другото. Другото става дума само за статия 3. Също по искане на АФЕТ за резерва. Е, относно коригиращо писмо номер едно. Става дума за работни места за 2011 година, за службата за външна дейност, включително в коригиращ бюджет 6. Става дума за 18,6 милиона, 5,3 за тук, за Брюксел и останалото за делегациите. Става дума за значи, 18,6 милиона евро от, от този ред за заплати, включително и коригиращо писмо едно. При условие обаче, че резерва биде вдигнат в момента, в който Лейди Аштън се съгласи да се консултира с парламента относно личния състав. Така че това беше един раз... така едно предложение от Афет, докато се получат допълнителни обяснения. И аз предлагам да гласуваме за резерва. Комисията иска да каже нещо, но Инге първо да каже е, какво мисли по въпроса, тъй като има преки наблюдения за преговорите, по преговорите и ние гласувахме нейния доклад, а след това и комисията. Инге. Ди. Благодаря. Става дума за инструмента за стабилност и въпросът дали инструментът за стабилност се разглежда като собствени средства на съвета и дали този инструмент се разглежда като собствен инструмент или ще се изпъзне от ръцете ни. Аз съм сигурна, че външните политици държат нещата под наблюдение. Дали хората, които планират, не програмират, а планират, ще действат тук, защото става дума за механизъм при кризи, който се планира, или а, ще бъдат прехвърлени нещата към отдел, върху който няма, няма влияние службата за външни въпроси. Мерси. Благодаря, господин председател. Бих искал само да допълна обяснението и да кажа как се разпределят тези средства – между комисията и какво ще се трансферира към външната служба. Става дума за хора, които ще работят по идентифициране на прогрес, на проектите, избор на проектите, финансово обезпечаване. А, използването на, из, на инструментите ще става, ще продължава да бъде от комисията и съответните средства са заложени в бюджета на комисията. Става дума, значи, за хора, които ще, ще трябва да подготвят финансовите проекти комисията ням, не разполага с достатъчно хора, които да могат да се занимават с това предварително финансово проектиране и проследяване на проектите. Бих искал също така да ви припомна, че решението на съвета за създаване на службата за външна дейност му е, вписва в правомощията на тази служба и програмирането. Знаете, че двата инструмента са инструменти за бързо реагиране, спешно реагиране в случай на криза. И разбира се, пър -пър първоначалната uh, the, the programming uh, requirements първо първоначалната подготовка ще дойде от държавата членка, така че трябва да се намери един баланс. Просто по този начин допълвам информацията, която ви беше дадена, за начина по който ще бъдат взимат решения. Господин Алваро иска думата. Благодаря за разясненията на комисията. Тя не ме улесни обаче в вземането на решение за това дали да последвам докладчика или не. За мен наистина не е ясно какви са мотивите за това. Ако прочетем условията за освобождаването на този резерв от 19 милиона, то основното условие за това е да бъде консултиран парламентът. Не знаем дали говорим за общи приоритети по отношение на служителите, на така наречените посланници на Европейския съюз, дали става дума за по-нисшестоящи служители. Като цяло наистина не знам за какво става дума тук и мисля, че върху мен се оказва натиск да взема решение, което не мога да взема толкова бързо. Мерси, Юта. Благодаря, Юта. След обясненията, които чухме, аз също съм на мнение, че е, не бива да е, изпреварваме ничие решение, е, дори и тук в рамките на бюджетната процедура. Трябва да продължим да разсъждаваме по въпроса Разбира се, трябва да видим кога ще осъществим прилагането на това коригиращо писмо, но не бива да отстъпваме до такава степен на комисията АФЕД, защото на мене ми се струва, че това е прекалено опасно. Мисля, че първо трябва да изчакаме, защото с това изчакване няма да накърним нищо. Така или иначе тази служба за външна дейност ще бъде създадена но точно а, от какви средства, с какви средства тя ще бъде захранвана, а, не е сега момента, според мен, да го изясняваме. Всичките тези а, обяснения, които чухме, ме настройват а, в позиция резервираност. Uh, не знам дали тук присъстват а, членове на тази комисия. Аз самият не съм бил нейн член, комисията по външните работи. Не трябва да се опитваме да предвиждаме какво иска да предприеме тази комисия. В момента е много важно да Следим работата и по първото четене и след това, ако е необходимо, да се намесим в рамките на процедурата по съгласуване. Мисля също, че трябва да бъдем последователни или а, да, се обра... да казваме Леди Аштън или върховният представител на Европейския съюз за външните работи и политиката за сигурност. Всъщност, ако трябва да е съвсем правилно, трябва да казваме баронеса Аштън. Ненски, е, Надежда, плиз. Госпожа Неински, Надежда. You, Благодаря, господин председател. Трудно е човек да бъде в двете комисии и да вземе правилното решение, но мисля, че Хелга е права. Трябва да изчакаме малко и да видим откъде ще дойдат средствата на практика. Може би в следващите седмици нещата ще се поизяснат може би е само въпрос а, на време. Не разбира се, не трябва да чакаме и много дълго, но... Но може би утре на комисията на ФЕД мога да споделя вашите резерви и да видим дали можем да координираме нещата. Благодаря ви. Сега обръщам се към координаторите. Така, бюрото изрази своите съмнения. Ние по принцип не сме против, но става дума за един принципен въпрос. Това е изменение, кое, което е вдъхновено от комисията АФЕТ, от наш колега, един нем, немски колега. Също времено, като че ли терминологията е малко остра използваните термини са малко остри. Защото се казва, че докато ние не назначаваме хората, ние е, нали, ще запазим този резерв. Сега, аз е, бих предложил, но разбира се, координаторите трябва да решат, да им дадем първо, да си дадем малко време. В крайна сметка не сме длъжни да гласуваме тази вечер. Имаме време до четвъртък, а дори за някои по-трудни изменения, е, които са част от, общото, е, от общия политически консенсус, можем да гласуваме до 5 и 6 октомври. Така че аз мисля да ни гласуваме, да поприказваме и както предлага Надежда, те разговаряме, да видим какво желаят и какво точно искат членовете на АФЕТ и да намерим една формулировка, която да е да, така, да е, да, да е малко по по-мека -по и с малко повече почет към останалите институции, в крайна сметка. И така, скъпи колеги, приключихме с 3 минути. Три минути предварително. Благодаря и поздравявам докладчиците. Утре в 9 часа продължаваме с това вдъхновяващо и въздух дело. А след това продължаваме с координаторите. За сега приключваме заседанието.